Uh, uh, Дами и господа, моля ви да вземете местата си, защото имаме много важно обсъждане днес след обед по директивата за правата на потребителите. Искам да приветствам всички ви с добре дошли на днешното обсъждане. Най-вече да благодаря на Андреас Шваб, който е докладчик по това предложение. Той отговаря за организирането заедно с секретарията на изслушването днес след обед и разполагаше с много малко време за това. Поставихме го малко натясно така че той трябваше да започне с летящ старт. Виждате ораторите, които ще участват в днешното обсъждане. Няма да представим всички един по един. Ще се опитаме да се вместим във времето, доколкото това е възможно. Искам да помоля всички наши гости да се придържат към времето, което е отредено за техните експозета, за да остане време и за въпроси и отговори. Искам да приветствам с добре дошла госпожа Паула Тестори Коджи, заместник директор на Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите на комисията. Комисията изготви допълнителни документи, които а, поясняват какъв е обхвата на директивата и докъде е стигнала работата по директивата. Това е една таблица за състоянието на правата на потребителите в различните държави членки. Това представлява интерес за нашите експерти също. Днешното обсъждане поставя началото на следващия етап от разглеждането на проекто Директивата за правата на потребителите. По време на моя предшественик в предишния мандат на парламента. Тази комисия свърши много работа по анализа на стратегията, както и на оценката на въздействието. Днес с нас има експерти, които ще ни информират за развитието по тази тема. Имаме също и доста докладчици в Сянка, които работят заедно с Андрея Шваб. Задачата е да се подготвят проекто изменения към това предложение. И с тази дискусия се поставя началото на този процес. Искам да дам думата сега на Андреас Шваб за встъпително изложение, преди да преминем по-нататък. За мен е нещо необичайно да седя тук високо, но разбира се, не е необичайно да седя до теб, тъй като през последните три години практикувахме по този начин. Радвам се, че има интерес към слушането в рамките на Комисията по вътрешен пазар и се радвам, че толкова много хора проявиха интерес към тази дискусия. Искам да благодаря на всички сътрудници на комисията, най-вече на госпожа Банан за подготовката на това мероприятие. Тя се справи много добре. Имах щастието да работя с докладчици в сянка от други политически групи, които бяха много отзивчиви и с тях успяхме да постигнем това краткосрочно подготвяне на това изслушване. Смятам, че на тази база, като Европейски парламент, ще работим в посока през следващите месеци с надлежното спокойствие и загриженост да се занимаем с проблемите, които занимават потребителите в вътрешния пазар. Тъй като нашата обща цел е да получим обявление за да получим обратна връзка за едно високо качество на предоставяни стоки и услуги, но от същ, същевременно да се предостави висока степен на защита на потребителите. Ако намерим един среден път, тогава сме постигнали своята цел. Има противопоставяне между интересите на предприятията и потребителите. Това противоречие трябва да се премахне, а трябва да се постигне такъв баланс, че а, потребителите да получават а, стоки, които са на една нормална приемлива цена, но в същото време те да допринасят и за по развитие на производство. Когато а, заложим ви, високи а, а, в момента а, в 27-те държави членки а, има 27 различни правни системи. Ако успеем да създадем една прозрачна рамка за всички потребители, това ще доведе до една а, висока степен на сигурност за потребителите. Със сигурност тази директива ще придаде европейски характер на каталожната търговия. Смятам, че директивата може да допренесе за европейското многообразие. Ние говорим за суб субсидиарност, за европейско многообразие. Може да пренесе както към економическото разнообразие, така и към културното разнообразие да се засилят економическите дейности в определени пазарни ниши. А, някои а, закони а, в момента противоречат на някои м, традиции в съответните държави членки и това също е регулирано и предвидено в а, тази директива предвиден и кодекс за защита на потребителите, който е ориентиран към защита правата на а, потребителите. И по този начин ще обединим всички различия. И така ще се доближим повече до потребителите и до техните нужди. Има различни дългосрочни цели – има обща референтна рамка. цели се и едно правно а, обединяване а, в рамките на Европейския съюз. Може би в рамките на две години а, ще постигнем целите на това предложение. Нека конструктивно се отнесеме към това предложение и благодаря а, на всички колеги а, в рамките на тази комисия да изкажат своето мнение по отношение на преимуществата и недостатъците на тази директива може би до края ноември да а, изготвим документ възоснова на тази дискусия и това изслушване днес. Благодаря за възможността, която ми дадохте да говоря тук и да проведа заедно с вас това мероприятие и се надявам за едни добри и позатворни резултати. Uh, uh, Благодаря, Андрес, за водещата роля, която играеш по тази тема. Сега нека да преминем към първото представене. Първо ще слушаме представене от комисията с фокус върху допълнителните документи, които ни бяха представени и какво означават те. След това ще имаме възможност да зададем въпроси и отговори след което ще дадем думата на професор е, доктор Ханс е, Шулке Нотке от университета в е, Оснабрюк, който ще ни запознае с структурния анализ на правния контекст. След това ще дадем думата на заинтересовани страни от бизнеса и от потребителите. Искам да приветствам господин Долинг, който е съветник по въпросите на потребителите в постоянното представителство на Швеция към Европейския съюз. Радваме се, че отново сте сред нас и че този път ще имате възможност да се изкажете. И така, нека да преминем към първото изказване на госпожа Паола Тестори Гочи да ни запознае с предложението и с новите материали, които ни бяха представени днес. Благодаря, господин председател. Ние оценяваме организирането на това слушане. Смятаме, че то е навременно и ние ще се постараем да обясним нашето предложение. Искаме да чуем позицията на депутатите и заинтересованите лица. За, моят, за нашата комисия предложението е много важна инициатива, защото когато се приеме, може да допринесе за повишаване на конкуренцията във вътрешния пазар по по-добри цени и повече избор за потребителите. Трябва баланс между очакванията на потребителите и бизнеса. Само пълната хармонизация на някои основни права на потребителите и правната сигурност, проистичаща от нея, може да, да ни помогне да постигнем целта, която споменах. Предложението, ако можем така да се наречи, ще представлява остров в едно бурно море, в което бушуват разнопосочни правила. Ние смятаме, че вътрешния пазар би трябвало да може да функционира на остров. Комисията ще прояви гъвкавост по съдържанието на предложението и по нивото на защитата. Основната ни цел е да премахнем правната разпокъсаност на нормативите за защита на потребителите, което пречи на функционирането на вътрешния пазар. Комисията няма да прави компромис с принципа за един набор от правила, приложими към всички фирми и производители и потребители. Реакциите към предложението говорят за широка подкрепа. Но не всички разбират потенциалния економически ефект – по време на оценката на въздействието ние осъществихме анализ на социално-економически ефект. Ние работихме възоснова на наличните данни. Те не са окончателни и пълни. Има области, в които наличната информация не е недостатъчно и ние трябва да разширим своите знания. Една област, в която работим, е начинът по който потребителите възприемат и реагират при наличието на средства за защита при дефектни стоки. В края на годината ще проведем количествено проучване, за да видим какво какви са отношенията на потребителите, какво предпочитат. Ремонт, нова стока. Това е област, в която не знаем какво е желанието на потребителите. Then, as you said, because there was a lot of call, you know, to us ние трябва да положим усилия, за да видим какво е въздействието на това предложение върху националните законодателства. Ние ще ви изпратим сравнителна таблица. Все още работим по нея. Все още не са ясни положителните и отрицателните страни, но при всички случаи анализът не е пълен потребителските организации, бизнеса ще ни помогне да довършим сравнителната таблица, защото можем да разберем въздействието на директивата върху националното законодателство, само ако познаваме добре ситуацията. Дискусията е насочена не върху документа, а само върху предложението. Сега, по отношение на предложението, има три основни проблема. Първо, обхвата. Ние смятаме, че взаимоотношението между това предложение и национални, националното законодателство трябва да се уточни. Ние работим с нас, с вас и с съвета, за да изясним по-конкретно въпроса за средства за защита при дефектни стоки. Ние смятаме, че това може да се постигне, като в предложението се предвиди една разпоредба, потвърждаваща, че пълната хармонизация на защитните средства не е в ущърп на съществуващите е, закони по договорното право в държавите членки. Освен това, комисарят Кунева има желание да се разширят тези средства защита при е, дефектни стоки, да се разширят правата на потребителите. В съвета ние обсъждаме възможността в предложението да се включи право за право на отказ, подобно на онова, което съществува в Обединеното кралство, също така и гаранция срещу скрити дефекти, подобно на съществуващите разпоредби във Франция и Белгия. Трето, пълната хармонизация ще окаже въздействие върху националните правила при регулиращи действията при некоректни сделки. Държавите членки ще трябва да променят разпоредбите си за за, черен списък, така да се каже, на некоректни търговци. Това няма да ограничи компетенциите на националните власти да, и, да правят а, из, разследвания при а, нечестни, некоректни договорни условия. За нас това са трите теми, които заслужават изясняване. Първо обхват, второ взаимоотношение с националното договорно право и три национални правила за несправедливи договорни условия. Ние, бих, ние искаме да ви благодарим. Очакваме с, с желание дискусията. и се надявам, че в съдействие, сътрудничество с вас ще можем да усъвършенстваме предложението. Благодаря. Благодаря много за това ясно експозе. Аз отбелязах, че осигуряваме един остров в море на несигурност. Мога да го цитирам в бъдеще. Тук става дума, разбира се, колко голям да е този остров – и с колко вода да е обграден. И въобще как ще се плува наоколо. Сега давам думата на докладчика първо, после господин Триан Дефилидис. След това всеки, който желая, също може да зададе въпрос госпожа Торин. Някой друг? Ще изчакам още малко за заявки, но след това ще ще се отговори едновременно на всички въпроси. Андрея Шваб има първо думата. Благодаря за това ясно представено от страна на комисията. Имам два въпроса. Първият въпрос а, ни се струва, че много бързо отива към целта, а именно изясняване на областите за приложение. Когато говорим за областите на приложение на директивата, трябва да кажем, че националното законодателство по отношение на договорите трябва да остане незасегнато. Това означава, че няма да а, постигнем а, съгласуване на, а, на една съгласуваност по отношение на вътрешния пазар. Може би може това разяснение да ми го разясните още веднъж. Второ, В 27-те държави членки. Също а, примахва пречките пред а, бизнеса, за да могат а, те да предлагат своите стоки и услуги във всички държави членки. Дали е възможно чрез тази директива да се постигне всичко това? Нека да видим какво е нивото на хармонизация първо. Предложението предлага пълна хармонизация правила, които ще бъдат прилагани във всички държави членки без изключения. Чрез пълното хармонизиране се цели прилагането на по-низки лимити за гаранциите, за да могат предприятията да имат възможността да прилагат обща законодателна рамка по отношение на своите продукти, независимо от страната, от която са. Защитата на потребителите с този регламент се поставя под риск защото две годишния период за гаранция ще се отнася за всички видове продукти. Но продуктите са различни, като електроуреди и прочие, които е, имат за сега по-дълъг период на гаранция. С тази хармонизация ние създаваме нова система от гаранции, която е за две години. И сега един уред, който има 5 годишна гаранция, ще може а, да може а, да се удължи периода, но това вече няма да е възможно. Предвид на всичко това, Председателя се намесва. Бихте ли задали въпроса си? Разбира се, вашето изложение е интересно, но моля да зададете въпроса си към представителите на комисията. Добре, само ще споделя с позицията ми. За нас защитата на потребителите е основен въпрос. Ние не сме против усилията за подобряване на съществуващата рамка. Точно обратното, ние искаме това да се случи, но а, редом с защита на потребителите, не само на предприятията. Намерението на комисията е да изслуша какво смятат различните сдружения на потребителите или просто се опитва да подобри положението на предприятията. Защо комисията не се стреми да намали цените като цяло? Госпожа Турен. Благодаря за обяснението от страна на комисията. Няма никакво съмнение, че ние всички желаем най-доброто за нашите потребители в Европа. Два въпроса към това, което беше казано до сега. Не виждам а, а, съществените преимущества за потребителите. Всички подчертават а, слабостите. Това не е само а, датската перспектива. Къде е съществената полза за потребителите? И, има сравнителна, а, сравнителен анализ, не трябва да навижаме в детайли. Все още нещата не са довършени. Това е една основа, върху която националните правителства могат да завършат своята работа. Може би не съм разбрала много добре, но в сегашното предложение има неща, които не са много правилни. Трябва да се да сравняваме допълнителните задължения на ниво държава членка и на европейско ниво да има хармонизиране. Но се очудвам, няма ли противоречие или пък а, повторение на, а, на работата. Не можем ли да изключим а, и да проведем един диалог а, без, а, без а, непременно да търсим компромис? cover... Искам да поканя госпожа Тестори да отговори на тези въпроси. След това ще имаме втори кръг въпроси, след което ще преминем към следващата тема. Госпожа Тестори, може би да отговорите на първите три въпроса. Благодаря, господин председател. Аз ще дам един по-общ отговор. След това ще дам думата на моя колега, който следи как вървят а, дискусиите с държавите членки, тъй като този диалог се задълбочава. Въпросът, който беше зададен на, на последно място за пълната хармонизация, искам да кажа, че ние а, призоваваме а, към такава пълна хармонизация, но без да се а, засяга националното договорно право. Това обаче не трябва да ни служи за основание да критикуваме предложението. Дори ако можем да хармонизираме само някои части от правата на потребителите и задълженията на фирмите, пак ще създадем зона на правна сигурност. Сега, когато се намираме в економическа криза, е необходимо да имаме един по-ефективен вътрешен пазар – и само чрез правна сигурност за бизнеса ние ще можем да отворим пазара, което ще бъде в крайна сметка в полза и на потребителите. Но а, колегата ще ви запознае от правна гледна точка каква е връзката между нашето предложение а, и националното договорно законодателство. На следващо място, дали искаме пълна хармонизация – Комисията направи предложението, като направихме избор в полза на пълната хармонизация, защото в крайна степен всичко това ще доведе до ползи за вътрешния пазар. Тъй като за сега има все още ограничения в трансграничните операции. И така, защо започнахме с кратък, черен и сив списък. Когато тръгваме от законодателство, което е толкова обемно, ние винаги настояваме да се добавя нещо, което е на базата на опита, който е придобит. Т.е. тръгваме от определен набор правила и в последствие добавяме тези на базата на придобития опит. Относно това, какви са ползите за потребителите, вече казах, не гледайте на таблицата, която ви представихме, а, като основание да броите какво а, може да бъде допринесено в полза на потребителите, защото това не е изчерпателен списък. Ще дам думата сега на Джузепе Ремонде, който ще може да ви даде по-детайлен отговор на някои от поставените въпроси. Благодаря. Искам най-напред да допълня нещо, казано от госпожа Тестори, за въпросите поставени от докладчика за връзката с общото договорно право на държавите членки и каква е добавената стойност на това предложение. След като намерението ни е да не засягаме националното законодателство в тази област. Едно от нещата, които могат да се подобрят и ние работим заедно с а, съвета да предложим по-добри компенсации за потребителите в случай на дефектни стоки, което е в допълнение към това, което е предвидено в националното законодателство. Има две системи за потребителите при продажбите, които са по-благоприятни за потребителите и такива, които са в рамките на договорното право. Намерението ни с това предложение е да се хармонизират а, изцяло компенсациите, които се предлагат а, на а, купувачите, на потребителите и да се остави непокътнато националното договорно право. Така се засилват правата на потребителите в случай, че закупят дефектна стока. Така че ние предлагаме допълнително засилване на правата на потребителите, по-голяма защита на потребителите в случай на неизправни стоки и услуги. На следващо място докладчика запита за връзката между начерните сиви списъци и общия клауза за некоректни условия. И а, всичко това в контекста на комитологията. Комитологията в бъдеще трябва да ни помогне на европейско ниво бързо да бъдат а, решавани проблеми а, с а, появата на некоректни клаузи в договорите. Така че тези е, черни сиви списъци ще бъдат допълвани. Защото сега тези списъци не са изчерпателни, те не включват е, всички случаи на некоректна практика. Принципът, който е, забранява некоректни клаузи в договорите, е автономна функция – дори ако нещо не фигурира в черния или сивия списък, това договорно условие може въпреки това да бъде включено като некоректна практика, когато бъде направен нужния тест. Това много наподобява връзката между директивата за нелоялните търговски практики и други документи в същата област. Директивата е насочена към държавите членки и тя не изключва отделни фирми да въведат още по-строги изисквания от тези, които се изискват по директивата, да включат много по-строги условия, които да благоприятстват потребителите. И на последно място, какво означава всичко това за потребителите? Като оставим на страна таблицата, трябва да имаме предвид, че когато регламент влезе в сила в началото на следващата година, няма да се прилагат 27 различни режима. Но ако не направим нищо, ще продължи е, съществуващата фрагментация. Благодаря и на двамата. Още трима души искат да зададат въпрос. Ще ги ще помоля за кратки въпроси. Господин Лекнер. Съвсем на кратко относно националното договорно право. Ще се радвам, ако чуя отговор на въпроса как ще се, как стои въпроса за съгласуваността, съгласуваността в рамките на референтната рамка. При когато се постигне хармонизация, теоретично това може да се постигне. Европейския съд не иска да издава такива въпроси, да издава такива присъди. Какъв е обхвата на действие? Това не можах да разбера. Ja, mir ist das auch gerade aufgefallen. На мен също ми направи впечатление, че преди изборите се занимавахме а, с закона за а, нелоялната конкуренция. Затова бих искам да зная а, каква е връзката на този закон с новата директива, дали стои в противоречие, дали е покри този закон а, от предложението? Не е ли прекалено рано за едно пълно хармонизиране? Може би е, е да направя малко отклонение. Пълно хармонизиране за нас е нещо много интересно, но може би е, такова пълно хармонизиране не е е удачно е, за това предложение. Е, вече обсъждахме с вас, че вие трябва да разпространявате вашето предложение сред неправителствените организации и организации, които се занимават с консултиране на потребителите, но това не се получи. Искам да знам а, още нещо за тази допълнителна стойност на вашето предложение и какво въздействие ще има върху законодателната рамка. А, ние се доближаваме а, към стандарта на Дания и сега към стандарта на Литва. М And Mr. Arias, uh, last question. Благодаря, господин председател. Никой не спомена потребителите по интернет. Искам да попитам дали тази директива а, предвижда регламентация на потреблението по интернет. Това представлява много сериозен пазар в Европа и тези потребители трябва да имат същите правни гаранции, както и обичайните, традиционни потребители. Още едно предложение. Може би трябва да предвидим някакъв печат, а, гарантиращ а, защита. Може би такъв, такава гаранция трябва да има и за потребителите по интернет. Госпожо Сартори. Благодаря. Първо по отношение на потребителите. Ние сме наясно, че потребителите са се притесняват от някои разпоредби в директивата. Комисията е готова да дискутира исканията по две от разпоредбите, за да се постигне адекватна защита по отношение на гаранционния период и средствата за защита. Както казах, ние ще проучваме отношението на потребителите. Ние сме наясно, че има въпроси, които трябва да се уточнят. Очакваме в резултата на дискусията с вас да достигнем по-лесно до решение връзката с електронната търговия и мястото за маневриране. Ще дам думата на колегата. Ще започна с последния въпрос. Това е самото така и замислена директивата. Всички договори сключени по интернет, всички покупки по интернет подлежат на разпоредбите на директивата. И когато потребителят купи нещо по интернет, е, има право на допълнителни гаранции в сравнение с, традиционните сделки, тъй като той а, разполага с, с повече информация преди договор. Също така има и право да се откаже в рамките на 14 дни. Що се отнася до, каз... до въпроса на господин Лехнер с общата съвместимостта с общата рамка. Тези проекти бяха създадени едновременно. Аз бях председател на няколко семинара с учени за общата референтна рамка и техните констатации се, са основата, на която е съставено предложението. Предложението не винаги отразява констатациите на учените. Сега обща референтна рамка е в комисията. Ние имаме академичен документ и е изключително важно да направим така, че окончателният вариант на директивата трябва да бъде съвместим с обща референтна рамка. Така че между двата проекта ще има връзка и ние трябва да осигурим е, съчетаемост, съвместимост. Що се отнася до допълнителната стойност, до ползата от хармонизацията – Националният законодател, искам да повторя, е този, който отговаря, който носи отговорност за това хармонизирания варианта да съответства националното законодателство. Пример. Регулаторът предвижда права на страните, когато потребителя се оттегля. Не казваме обаче, какво става, когато потребителят не връща стоката на време или пък ако търговецът не възстанови сумата заплатена от потребителя. Всички тези въпроси трябва да се регламентират на национално ниво, иначе за ще не повече от 1000 страници. Ако потребителят е понесъл щети в резултат на дефект на стока, държавата членка пред, регламентира а, правото за получаване на обещетение, но всички тези въпроси трябва да се решават на национално ниво. Това е причината, поради която предпочетахме директива, а не регламент, защото за държавите членки ще бъде много по-лесно да процедират на тази основа. Що се отнася до връзката с директивата за нелоялните търговски практики? Ние започнахме подобна дейност. Практиката за нелоялната търговска... Директивата за нелоялната търговска практика защитава потребителите директивата не защитава потребителите като индивидуални страни по договор. Ние искаме да надградим върху тази директива за нелоялните търговски практики, тъй като тя не предвижда индивидуални права за потребителите. Ние смятаме, че изискванията за предварителна информация – и изискванията за предварителна информация в търговските съобщения по директивата за нелоялна търговска практика си приличат. Ще се създаде един добродетелен кръг, защото търговец, който спазва разпоредбите на директивата за нелоялна търговска практика, ще спазва и директивата за права на потребителите. Мисля, че това е нещо, което ще постигна в предложението. Um, uh, uh, Искам да благодаря и на двамата представители на комисията. Мисля, че ще има възможност за по-общи въпроси по-късно. На този етап ви благодаря за изказванията и за допълнителните документи, които са на разположение на всички, които присъстват тук. Тези документи имат публичен характер. Следващото изказване, след което ще има въпроси, е под наслов структурен анализ на правния контекст. Това е свързано и с въпроса за взаимоотношението между хармонизираната рамка и националното законодателство. Профенс Ханс Шолте науки от университета в Оснабрук ще ни даде възможност в рамките на 10 минути, съжалявам нямате повече, да ни представи как стоят нещата с това взаимоотношение. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, както знаете, проекто директивата се прие много критично от страна на стопанските субекти. Има много становища, някои упражняват опустошителна критика. Има проблеми, които трябва да бъдат решени от економическа гледна точка и от правна гледна точка. Има някои допуснати грешки. Изглежда, че най-големият проблем е този, че директивата е много и има много неясно до опустошително въздействие в рамките на своята обсек на действие. След малко ще обясня малко повече по този въпрос. Аз съм на... съгласен с много от това, което е казано. Смятам, че може да се постигне нещо, но все пак съм малко по-малко оптимистичен, отколкото комисията. Може би е важно още веднъж да се подчертая, аз и проучих причините, поради които имаме нужда от една такава директива. Разгледах четири, тези четири директиви, които трябва да бъдат малко изменени и ам, обединени в рамките на 27-те държави членки. Има една картина, която е много не, не прегледна по отношение на търговията в е, интернет не може правото, което се прилага в интернет, е различно от това, което се предлага на а, вътрешния пазар, законодателство, което имаме от 20 години. Тази директива все пак, въпреки всичките критики, които бяха из... Е, изказани, е една малка стъпка напред. И все пак има и ползи, които тя ще донесе. има малко технически неясноти по отношение на понятието потребител. има решение на Европейския съд, тъй като потребителите се определят а, с по това а, дали купуват стоката за лична употреба или за а, в рамките а, на предприятието. Държавите членки имат много различна правна рамка за решаване на този въпрос. И този документ, който видях онзи ден, трябва да се предостави на националните съдилища, за да го разгледат и да вземат решение. Най-вече в, по отношение на дефиницията за а, търговците или дейности свързани а, с нестопанска цел. Това може да е в, в областта на свързано с хобитата, с а, действия цели и а, дейности, свързани с нестопанска цел, благотворителност и така нататък. А, това е един много дълъг списък. няма да търся някакви абсурдни правила, като другите в тази проекто директива и да я критикувам. Ако някой иска да ми продаде балон на улицата, а, аз а, трябва да се съобразя с това, че, например, в директивата има приложение и формуляр, който аз трябва да попълня, за да купя този балон. Може би към това, което се изтъква на предно място в тези политически дискусии, е отклонение от нивото на защита на потребителите. Аз мятам, че първо трябва да се каже, че списъкът с точки, където има съществени отклонения от досегашната директива или от, друго, от законодателството на национално ниво, са а, не толкова значителни. Те могат а, да бъдат а, преодоляни по отношение на а, давността, по отношение на сроковете, кой а, решава в а, случай на продажба и в случай на дефектен продукт дали продукт да бъде сменен, а, ремонтиран Някои предприятия в Европа а, изглежда така, че не попадат в рамките на разпоредбите на тази директива. А, аз се доверявам изцяло на а, процеса на договаряне а, и затова няма да се концентрирам върху малкото, което е намирам за добра в тази директива. Тези странични ефекти а, има един много познат пример. Примера с давността или други времеви срокове. В Англия след 6 години, тази давност е 6 години, в друга държава 5 години. Въпреки тази резерва по отношение на незасягане на, ам, на, договор, на договорното право, все пак се нарушават тези срокове. И тук става едно противоречие. От една страна е задължително договорното право, задължителна е защита на потребителите, но от друга страна това взаимоотношение между отделните стопански субекти някакси не е регулирано. Може би мога да използвам метафората за острова а, и да използвам за един национален хаос. А, тази метафора е много а, актуална и адекватна относно законодателството в тази област. Например, Имаме една къща, която по грижливо е строена години наред и идва един строител след няколко дни и започва да а, преконструира къщата. така се получава тук. Затова не трябва да се получава това и да се стига до негативни последствия следствие на това законодателство на европейско ниво. Директивата не е готова да бъде приета. Смятам, че тази обща клауза някъде член 4 ще реши проблема, тъй като а, трябва да минем член по член. Има има редица а, подходи, има редица методи, но тук а, има проблем с изясняването на отделните позиции. Мисля, че и Европейския съд е на същото мнение. Може би необходимо е да има определена гъвкавост на клаузата, свързан с пълното хармонизиране, да има пространство, буфер за адаптиране, ако е необходимо. Дори и след директивата ситуацията ще бъде по-добре, но все още не съществува възможност а, да се а, практикува търговия по интернет във всички европейски държави, тъй като законодателството е различно. И сега стигаме до един любопитен въпрос. Комисията трябва да възприеме своята задача, да приема нови предложения. Нещо много интересно. Това е един политически основен въпрос, който аз осъзнавам като правист. Законодателните органи трябва да поемат този път на изготвяне на тази директива. И това пълно хармонизиране а, не е правилния път. Това е една заблуда. М дали въобще а, има такава възможност за пълно хармонизиране? Дали от поради това, че има пропуски, пропуски поради това, че не е направено а, по отделни сектори. Аз мисля, че а, този подход, който е по-близко до пазара, по-близко до стопанските субекти, е по-удачен. Благодаря ви. Well, благодаря ви много. Професор Шултенолке. Аз си водих а, трескаво бележки, тъй като имаше доста интересни неща. Има правна технология. Като инженер а, едва ли съм достатъчно квалифициран, но а, надявам се колегите да помогнат. Сега имате възможност да зададете въпроси към професор Шулте Нолке. Има ли смелчаци, които искат да му зададат въпроси по други теми, по които се нуждаете от пояснение? Госпожа Гепхарт прояви тази смелост. Няма да инквизирам никой. Нямах това в предвид. Аз много добре разбирам какво трябва да правим като законодатели и да е, извадим най-доброто. Исках да ви попитам, господин Шулте Нолке, по отношение на третата точка, че нивото се променя незначително, но за нас това ниво е от голямо значение, а именно правото свързано с защита на потребителите това се дискутира толкова разгорещено, както и въпросът за пълно хармонизиране или не. Ви засегнахте три въпроса. А, правото на избор и областта, а, областта на действие. Елементи граде, И приложимост. Исках да ви попитам тъй като не ми стана много ясно по въпроса с страничните ефекти. Дали точно това имате предвид? И вие казахте, че Европейската комисия в тази област или а, е, не е имала достатъчно кораж, или пък е била прекалено смела. Е, искам малко повече информация от вас, тъй като не съм сигурна дали съм разбрала точно какво имахте предвид. Докладчика също има въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, е, господин Шуте Нолке, за а, вашето изказване. Е, Исках само за, за разясняване да попитам какви са ползите, когато в този документ на комисията стои, че общ, общото договорно право не е засегнато от, например, правото в Англия на правото на връщане на стоката. За търговците а, това е една приключена рамка, напълно хармонизирана, и в същото време тази директива, която предлагам, а, в същото време каза, че тази директива, която предлагам аз, не, няма да постигне изцяло защита на а, потребителите. Предложението а, ограничава работ, а, правата на потребителите. Тв... Какво имате предвид с това изказване? По отношение на правото свързано с даване на гаранции. има някои аспекти, но не може да кажа, че като всичко като цяло ще влуши положението. Ja, vielen Dank. Ähm, Herr nölke hat einen Teil auch meiner Bedenken bestätigt, die ich in der... Господин Лайнен, за последния въпрос. Вие споменахте, Какви са конкретните цели? Къде е необходима пълна хармонизация, е моят въпрос. Следващият ми въпрос. Допускам, че държавите членки не искат да се откажат от това, което вече имат въведено и какви ще бъдат отрицателните страни за тях в случай на пълна хармонизация. Що се отнася до гаранциите, вие споменахте за срокове. Ще има минимални срокове от една страна и окончателни крайни срокове. Как всичко това ще се постигне стъпка по стъпка? Господин Ариас е последния. Ще му направя тази отстъпка. Това е последния въпрос. Благодаря. Искам да благодаря на професора, че ми даде възможност да се върна към темите, които бяха засегнати по-рано. За защитата на потребителите при ползване на а, възможности за покупки чрез интернет. Очевидно е, че този въпрос трябва да се разгледа и аз не съм удовлетворен от отговора, даден от комисията. В директивата не се споменава нищо конкретно за интернет пазара. Не се споменава също нищо и за гаранциите. Може би трябва да има и някакъв европейски печат, който да гарантира качеството на стоките и услугите чрез интернет. Председателят. Искам да допълня въпроса на господин Ариес. Вие казахте, че почти е невъзможно да има легално, легална търговия по интернет, електронна търговия. Питам се дали фирмите а, знаят, а, че понякога действат а, незаконно и дали те са преследвани от закона. Ще ви дам думата, господин професор. Благодаря ви а, за поредицата въпроси, които ми зададохте. Надявам се, че съм могъл да ги запиша всички прилежно. Първо въпросът от страна на председателят. Проблемът а, за интернет търговия, която да отговаря на законодателството и да отговаря на а, да отговаря на законодателство, свързано с а, защитата на потребителите това а, се надявам, че ще го обсъдим допълнително, тъй като не мога да говоря от практична гледна точка. А, тези обозначения за качество на продуктите може да се разграничат три нива. Може да е, Първото ниво то не е задача на законодателя. Може да има и а, такова обозначение за качество, на което се отнася до търговията в интернет, но това може да се предостави на пазара, но може да има един такъв такова а, вид обозначение за качество, което се отнася до европейското законодателство а, по отношение на избора на различни и, инструменти. По този начин може да се стимулира вътрешния пазар и да се стимулират и потребителите. Господин Лехнер, идеята за минимум и максимум – не на едно ниво с определено отстояние. Това е въпросът на госпожа Герпард. Представете си, че вие искате да продавате в интернет. Ам, трябва да, да, спази, да спазите а, редица правила и законодателства. Имате 50, 60, 70 различни разпоредби, които а, трябва да спазите, различни точки. Ако се приеме тази директива, тези условия ще бъдат намалени, но няма да бъдат сведени до нула. В тази, в тази насока предложението има определена стойност. Ето защо електронната търговия въобще не е заложена. а, има разграничаване между Рим 1 и тази директива от друга страна. Пакетът а, е завършен. А, по отношение на купуването по отношение на общите търговски условия тази директива има положителни аспекти. Защита на потребителите, къде са различията и колко е важно това. Не искам да кажа, че това не е важно. Разбира се, важно е какви са сроковете. Искам да кажа, че броят на точките и ам, броят на точките, по които има отклонения е много голям и не трябва да се ввежат нови, които са още по-сложни. Дали срока трябва да е две години или в а, други а, държави е по дълга или се отнася до жизнения цикъл на продукта. Така или иначе, От економическа гледна точка има а, много голяма разлика в зависимост от продукта между 2 и 5 години. А, не, става, не става въпрос а, за гаранцията по време на срока на годност на този продукт трябва да се от економическа гледна точка, а, кое е по-удачно и да се прави разграничаване между различните продукти, например за цигли, за строителни продукти, може би при циглите много по-късно ще се забележи, ако има някакви дефекти. В тази насока трябва да се преработи директивата. Господин Шваб, какъв е смисълът всъщност, ако този хубав остров го хармонизирам ако е извън острова, около острова има един океан от държави членки, където има а, големи различия. Например, ако спомена отново моя списък, там където е острова, различията намаляват, но все пак държави членки, които не са доволни, да прехвърлят това, с което не са съгласни в договорното право. Това е един успех все пак, но за това се плаща определена цена. Трябва да си помислим дали искаме цената, която се плаща за дисинтеграцията на държавите членки не е прекалено голяма в сравнение с успеха, който ще постигне за вътрешния пазар. Альтернативата или голяма а, а, обстойна хармонизация. Или доставим правото на, всяка, а, правото на избор на всяка държава членка да решим. Другият въпрос. Какви са страничните ефекти? Дали сме прекалено смели или не. Тук това, което се представя с пълна хармонизация, с малки изключения, че старите съществуващи директиви се прехвърлят в новите. Това означава ли, че въобще има някаква хармонизация? Европа е един процес и това е един процес. Стъпката е много малка, отколкото обосновката на тази директива. Дали въобще си заслужава да се занимаваме с този въпрос? И сега в началото на новия законодателния период, дали това е правилният път и правилният подход да се създаде един а, а, вътрешен, един вътрешен пазар. Благодаря ви. Турин се е записала за задаване на въпроси. Моите извинения към нея. Вие говорихте за национални извънредни правомощия. Бихте ли пояснили какво имате предвид? В други области, например безопасност на продуктите, право свързано с околната среда, има едно обвинение, че пълното хармонизиране ще бъде хармонизирано в тази област, където способността за реагиране от страна на, на държавите членки ще е а, най-бързо. Няко... Държавите членки понякога много... могат да са много по-бързи, когато проблемите са на локално ниво. Или а... а ще е по-трудно, ако всеки проблем, който възникне в държавата членка, се прехвърля на европейско ниво да бъде решен. А, има такива примери, че се губи инструментариума на моменти, ако всичко се предостави, а, остави в ръцете на държавите членки. Благодаря ви за пълните отговори. Преди да преминем по-нататък. Обеден съм, че комисията ще има желание да коментира казаното. Бих им предложил това да стане е, по време на общата дискусия. И сега преминавам към четиримата заинтересовани лица и ще ги помоля по никакъв начин да не превишават ограничението от 10 минути. И ако превишат времето си, аз ще започна да проявявам признаци на търпение. Разбира се, няма а, да включвам часовника, който, доколкото разбирам, не е обхванат от а, разпоредбите за метрология. Първият участник е Карлос Алмара, заместник директор на отдела по правни въпроси на Бизнес Юра. Господин Пьер Шалансон е заместник председател по регулаторните въпроси в Ворверк. той е също така една приятелка на комисията по приятелка на комисията по защита на потребителите, госпожа Мони Гоен, с генерален директор на Schmitz, who is counsel in EU e Affairs. на BUC, също така и господин Боб Шмидц, съветник по въпросите на Европейския съюз на а, Люксембургския съвет на потребителите. Добър ден! Уважаеми дами и господа, искам да благодаря на комисията и най-вече на господин Харбър и на господин Шваб за организирането на това изслушване и за провеждането на диалог с заинтересованите страни по това важно предложение. Откакто беше представено предложението през октомври 2008 година, се водят много дебати и в парламента, и в съвета, и сред заинтересованите страни, за да се прецени какъв ще бъде ефекта от него. Някои от вас знаят, че ние представляваме бизнеса. Ние участваме в неформален диалог с потребителските организации, за да разберем по-добре своите позиции. Ние имаме силен интерес от това да имаме ясно висококачествено законодателство в тази област. Всички организации, участници в диалога желаят това. Това приложение е сложно. Много е важно да се разбере какъв ще бъде ефекта от а, него. Становището на Бизнес Юра по това предложение е в подкрепа на създаването на хармонизирана правна рамка, която ще определи ясни правила за трансграничната търговия. Целта е директива, водеща до пълна хармонизация, която ще има важно значение за трансграничните операции. Вече бяха очертани ползите от това предложение. Аз искам само да подчертая, че ние също виждаме, че ще има ползи за потребителите. Не става дума само за търговски, за бизнес ползи, но и за това, че потребителите също ще се чувстват по-сигурни в трансграничната търговия и ще имат много по-висока степен на защита, независимо къде купуват съответните стоки или услуги. Освен това, ще могат по-лесно да се сравняват условията в различните страни от полза. Полза ще имат също и вътрешния пазар, подобряване на условията за конкуренцията, по-голяма яснота за цените и другите условия. Това ще допринесе за доразвиването на вътрешния пазар и за намаляване на регулаторната тежест. Необходимо е да разберем обаче добре какво е предложено от комисията. Мисля, че комисията ясно каза за какво става дума. Надяваме се, че и съвета ще помогне в това начинание. Необходимо да се изясни обхвата и дефиницията, взаимодействието с съществуващото общностно законодателство, както и връзката с договорното право на държавите членки. Ние имаме предложения за изменения в предложението, които по наше мнение потребителите а, да имат не само права, но и задължения, защото потребителите са активни участници на пазара и те трябва да имат съответни задължения, които да спазват. Потребителите трябва да действат добросъвестно и не трябва да водят до увреждане на стоките и услугите, които закупуват. Също някои аспекти, свързани с търговците, не са достатъчно добри както и не е много ясна връзката с националното законодателство. Има някои части от този законопроект, който е във вреда на търговците. Например, в случай на отказ от договора, търговците не трябва да покриват разходите за специални доставки. също за последиците от късни доставки. Има доста строги изисквания към търговеца, защото потребителя може да иска да му се възстановят всякакви плащания, които е направил в рамките на 7 дни. Мисля, че е необходимо да се въведе известна гъвкавост, да могат да се договарят страните за удължаване на срока за доставка и да се отчитат форс-мажорни обстоятелства. Всичко това е важно за нивото на защита и за отчитане на интересите на търговците и на потребителите. Трябва да има пълно спазване на условията на договора. Има някои области, които според нас е по-добре да се оставят на националното ниво, например свързано с недостатъчната информация или пък непредоставяне на а, информация на национално ниво. Това трябва да остане на национално ниво. Ние считаме, че неофициалният документ, който е представен, дава по-голяма яснота за обхвата и целта на директивата. И ние приветстваме желанието на комисията да да предостави допълнителна информация, но има и други въпроси, които се надяваме да бъдат изяснени своевременно в хода на дискусиите. Търговията за електронната търговия, тази за услугите, за финансовите услуги, връзката с новата директива трябва да бъдат по-добре изяснени. Според нас е необходимо повече изясняване на връзката между тях. Също въпроса за компенсациите беше а, споменат, а, например, а, разпоредбите във Франция в случай на скрити дефекти. Ние искаме да видим по какъв начин условията в как, по какъв начин условията, които са предвидени национално ниво, ще бъдат отчетени. По въпроса за договори, които са със смесено предназначение, например за закупуването на стока и на услуга, също се нуждаят от повече пояснения. Обхвата на директивата е важен. Много не е съвсем ясно към момента в каква степен услугите са обхванати и тези, които са обхванати, в каква степен са обхванати. Според неофициалния документ, считаме, че все още има неяснота по какъв начин националните съдилища ще определят кой, коя разпоредба има приоритет. Комисията признава, че изменението на този документ е наложителен за подобряване на яснотата на текста дали това ще се отнася само за уводната част или за съдържанието на самите разпоредби, залегнали в директивата. Това също е въпрос, който трябва да се изясни. Мисля, че а, ясно е показано, че с тази директива ще се засили защитата на потребителите, така е записано в, в таблицата. Ние насърчаваме комисията да продължи да изяснява неясните въпроси, да предостави нужната информация на всички заинтересовани страни, защото това е ключ за по-добър дебат. Комисията следва да очита също и ефекта от това предложение върху различните сектори на услугите, за различните видове стоки, Също трябва да се отчита каква е стоеността и какви са възможностите за повторна продажба на съответните стоки. Считаме, че това предложение обаче се разглежда най-вече от национална гледна точка. Такова национализиране на предложението подкопава идеята за пълна хармонизация и създава ненужна тежест за търговците. Бизнес Юръп и нашите членове не сме догматици. Ние сме готови да обсъждаме въпроси, свързани с охвата на защитата, но ние не искаме да се а, прави компромис с а, принципа за пълна хармонизация. Аз призовавам членовете на парламента и на тази комисия да направя така, че при бъдещите обсъждане на това предложение ще се очита интереса на вътрешния пазар, защото чисто национален подход ще доведе до провал и това ще бъде в ущърп както на потребителите, така и на бизнеса. Благодаря. Благодаря и за това, че се вместихте в предвиденото време. Господин Шалансон ще ни покаже и слайдове те ще се те ще излязат на екраните. Надявам се, че слайдовете са, с написани с едри цифри. Вие сте представили и копие, твърдо копие. Така. Готови сме. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко думи за дружеството, което представлява Форверк, е германска индустриална група, създадена преди 126 години. Средно предприятие с малки филиали в 11 държави членки, но разпространява продава стоките си в 23 държави членки. Групата Форверк разпространява, продава групите си пряко, като използва альтернативни канали, електронна търговия и други канали. Това влияе върху дейностите на групата ще представя две два въпроса. Първо, какво означава минималната хармонизация за предприятие като Форверк? Ще ви дам пример за въздействието на предложението директивата върху потребителите. Вие чухте доста неща от страна на потребителите. Казахте, че... Каза се, че те са малко като косачката за трева, която изравнява всичко. Говорят, говори се също за равновесие. Професионалните организации казват, че това е политика на небостъргача, т.е. винаги, по, винаги повече защита на потребителите. Аз ще ви покажа, че е, ще ви говоря за националното право и хармонизацията. Минималната хармонизация на практика. Взимам за пример страните от Бенелюк, Франция и Германия. Географска зона, в която има много силен трансграничен потенциал. В всички случаи като страна, като форверк, разстоянията са кратки езици, които се говорят от двете на границата и културата. Между културите има общо взето много прилики. Форверк е предприятие, е, работи в две страни, Франция и Германия. Ще направя, ще ви дам пример за правото на отказ за нетрадиционни е, доставки, нетрадиционни продажби е, продължителността на сроковете. В Холандия датата от датата, която фигурира на, в договора, е датата, от която започва да тече срока за отказ 8 дни. В Германия е различно. Момента, в който потребителя получи законната информация за сроковете за отказ. Срокът е една седмица има една особеност. Ако законната информация за срока за отказ се дава след сключването на договора, срока се скъсява и продължителността е един месец. Във Франция срока започва да тече от, подава, от поръчката. Продължителността на срока е 7 календарни дни. В Люксембург Отправната точка е деня на доставката. Използва се календарен ден и, 5, и срокът е 15 календарни дни. В Белгия началната точка е подписването на договора. Е, единицата е работен ден и продължителността е 7 работни дни. Въпросът, който си задавам е разумно ли е да има толкова различни правила в зона, в която трансграничният потенциал е толкова силен. Друг пример. Правото за отказ а, за а, продажби извън а, магазина при поискани посещения. Има държави членки, в които тази покана, това посещение може да се приложи само тогава, когато потребителят е поискал. В Обединеното кралство решението е по-специфично. Посещението е възможно само при ипотечни кредити и в Германия се предвижда право на откръст при всички случаи. Още един пример. Правото за отказ за малки суми под 60 евро. Право на отказ. Има три държави член, три типов държави членки, държави, в които има прак, под който потребителят няма право на срок за отказ. Има такива, които са предвидили прак, но са предвидили условия. Тоест, доставката и плащането се осъществяват в момента. Има други, които прилагат това право безусловно сега да видим различните прагове, защото те не са еднакви в различните страни. Ще ви дам само един пример. Предприятие като Форвер, който продава парфюм за 30 евро извън магазин, дава един срок в 17 държави членки, но не дава такова право в 10 държави членки. Разумно и необходимо ли е това? сега да се върнем в сърцевината на темата. Защитата на потребителите на национално ниво. Сега тук съм използвам а, различни цветове. Единият цвят е за страни, в които правата на потребителите ще се засилят – е, жълто нищо няма да се промени. В червено страните, в които защита на потребителите ще спадне с директивата. Взимам практически пример. Тук е един договор, сключен 3 октомври 2009 година. Всички предвидени от закона информации са дадени предварително и доставката на продукта е на 16 октомври с, предложе, с предложената директива края и на срока изтича 19 е, октомври, 19 ноември полунощ. Всъщност, само в 4 страни правото на отказ ще се ограничи. В 4 други страни срокът ще се запази същи, във всички останали всички останали 19 страни, продължителността на срока за отказ ще се увеличи. Задавам въпроса, това ли е политиката на изравняването или на косачката? Не, това е политиката на небостъргача. Още нещо с посещенията на търговците. Предложението за директива предвижда право на отказ при всички случаи, независимо от това дали а, преки, продажбите са преки или не. В никоя друга страна, във всички останали страни, защита на потребителите ще спадне. В пет държави членки защитата ще се запази на съществуващото ниво. Във всички останали страни защитата на потребителите ще се засили. Още един път имаме случай на политика на небостъргача. Що се отнася за прага, директивата предлага той да се премахне и да се предвиди еднакъв срок, независимо от сумата. Какво означава? Това значително повишаване на защитата в доста страни и запазване на статуквото в останалите. В никоя държава членка няма да се ограничат правата и защитата. Сега навлезем в по-деликатния въпрос за гаранциите. Това е четвърта част. Въп... Сега ще взема, за, ще занимая с въпрос, който беше споменат от няколко оратори, промяна в тежестта на доказването. Световете тук са малко по-различни. В повечето страни нещата се запазват на съществуващото ниво. В три държави членки нивото на защитата се ограни, намалява. Минус 3-4 години в Въединеното кралство, Шотландия, в две страни нещата не са много ясни. Финландия и Холандия, защото там продължителността на гаранцията е свързана с е, жизнения цикъл на продукта. За малките електродомакински уреди можем да кажем, че двата срока са реалистични. Сега, промяната в тежестта на доказването за 6 месеца. През първите 6 месеца професионалиста са тези, които трябва да докажат, че стоките не са имали дефекти, когато са били доставени. Така е във всички държави членки, с изключение на Португалия, защото те са решили да променят а, тежеста в, а, в продължение на две години. Последният а, пример. Въп, деликатният въпрос за обещет, начина на обещетяване. Ако потребителят, дали, въпросът е дали потребителят може да поиска анулиране на договор при липса на съответствие. Според предложението той не може. Какво е положението в отделните държави? В някои държави членки нямат иерархия на средства защита в продължение на първите 6 месеца. Там те могат да поискат всякакво обещетяване, в това число и анулиране на договора. при правото на отказ потребителят е този, който трябва да докаже, че има, че няма съответствие. Както виждате, има само три страни, в които потребителят може да поиска веднага анулиране на договора. Португалия, Великобритания Групата Форверк смята, че пълната хармонизация е най-добрия начин. Второ, що се отнася до преките продажби, предложението на директивата осигурява високо ниво на защита национално ниво и за гаранциите Глобално предложената директива запазва съществуващото положение в повечето държави членки. Благодаря. Well, Благодаря ви, господин Шолансон. Много елегантна и много, ясна, много ясно представяне на ситуацията. може би следващото издание на таблицата е, следващото издание таблица от комисията може да използва елементи на вашата презентация. Сега давам думата на госпожа Гоенс, която ще ни е, представи гледната точка на своята организация. Белка, Европейската организация на потребителите, ние представляваме 43 организации от 31 страни в Европа. Благодаря за поканата да участваме в това изслушване, което ние считаме за много важен момент за правене на равносметка от гледна точка на потребителите. Искам да кажа на господин Шелунсон. Може би, както аз имах някои изненади в вашето изказване, вие ще установите такива в моето. Искам да ви запозная с нашата гледна точка, но няма да навлизам в подробности. Ние имаме писмена презентация. Ако все още не сте я получили, ще ви бъде изпратена допълнително. Искам да направя няколко основни бележки. Първо положителните, после негативните и после малко критика. И как, как виждаме следващите стъпки. Сега за положителните страни. Ние високо оценяваме конструктивния подход на за всички заинтересовани страни на институциите, след като беше публикувано това предложение. Европейския парламент при предишния мандат свърши отлична работа, правейки оценка на предложението и ефекта, който той ще има върху търговците и потребителите. Също е, доста работа беше свършена по изясняване на някои аспекти на директивата. След изслушването тук е, през пролета ние решихме да работим заедно с представители на бизнеса, на малките и средни предприятия, да споделим е, общите си безпокойства и да работим заедно. Това също е положително. Положителен също е подходът на комисията на комисаря Кунева, на генерална дирекция Санко, на организираните срещи с цел да се изясни какъв ще бъде ефекта от тази директива. Въпреки този конструктивен подход и на многото работа, която беше а, свършена, от гледна точка на потребителите резултатите не са толкова насърчителни. И ние имаме действително доста безпокойство от последното развитие на нещата. Двете основни критики, които имаме, това е важен законопроект за защита на потребителите. Това е амбициозен проект, а именно да се направи общ преглед на законодателството в областта на защитата на потребителите. Не само на електронната търговия, но всичко, което се прави ежедневно, когато се купуват дори дребни артикули, като моливи, вода. Затова трябва да се намери баланс между защитата на потребителите и свободната търговия в Европа всички договори с потребителите ще бъдат засегнати от това предложение и от законодателството, което ще го последва. На следващо място, това предложение ще отнеме време, докато бъде прието. След като бъде прието обаче, то ще бъде прилагано десетилетия. Затова е много важно законодателят да си свърши добре работата. Ние не искаме бързо прокарване на законодателство, искаме добро законодателство, което да трае години наред. Има доста предизвикателства, наистина, но законодателят трябва да положи усилия добре да проучи какъв ще бъде ефекта върху живота на потребителите и на търговците. Комисията предлага пълна хармонизация, което а, засяга, и то не е негативно, но засяга много по-силно националните законодателни системи и ще има ефекта върху нивото на защита на потребителите в Европа. За това а, трябва да бъде свършена работата добре, за да не се ограничава защитата на потребителите. Необходимо е да се изясни какво ще бъде въздействието от това предложение. Ние получихме последния вариант на неофициалния документ преди 24 часа. Ние имаме също варианта от Юли, от Имко. И аз като юрист съм била учена още от е, студентската скамейка да не коментираме устаряли версии. Имаше много устни обяснения от комисията. А, но каква е правната стойност на един неофициален документ? Ние чуваме противоречиви изявления, свързани с времето, с това какво означава предложението за различните заинтересовани страни. И всъщност тази информация ще послужи ли за разработването на законодателство? Ние се нуждаем от правна яснота Правата и задълженията не се уреждат чрез неофициални документи или пък в съображенията в уводната част на един такъв документ. За момента обаче има много информация, която просто циркулира в имейлите и нямаме някакъв окончателен вариант. Що се отнася до таблицата, тя действително е в развитие, тя не е пълна, не включва всички разпоредби на директивата, няма посочена връзка с съществуващото законодателство във всички държави членки и не се сравняват а, изискванията за предоставяне на информация и клаузите, които са а, некоректни клаузи в търговските договори. Тази а, таблица не отговаря на нашите очаквания за добавената стойност. Тази таблица не е одобрена от държавите членки. Това е оценка, направена от Европейската комисия. Действително са положени много усилия но дали дадена разпоредба ще има положително или отрицателно въздействие върху националното законодателство е нещо, което не е, е изяснено. Тази таблица не е легитимен текст, защото само националните органи разбира в пълна степен какъв ще бъде ефекта върху националните правни системи на всяка една от разпоредбите от това предложение. Записките, които придружават таблицата, също създават доста объркване и доста трудности. Няма да се спирам на това подробно, защото вече беше споменат този проблем. И така, в заключение, сегашната таблица е доста объркваща така както е представена от комисията. Необходимо е да се свърши допълнителна работа, за да е ясно какво ще се случи с тази директива и какъв ще бъде ефекта върху националното законодателство. На, на следващото място трябва да се изясни какво да бъде нивото на хармонизация. Много пъти а, ние сме цитирани погрешно. Членовете на БЕУК нямаме автоматичен подход към пълната хармонизация. Пълната хармонизация може да премахне пречките пред търговията и това може да е добре за потребителите при някои от... Но трябва да, да се държи сметка за защитата на потребителите. Разбира се, има различни представи за това какво представлява висока степен на защита. И това е въпрос, който бихме могли да приемем, но в това предложение има предложение за пълна хармонизация, но предлаганото ниво на защита на потребителите не е достатъчно. На второ място, изненадвана съм, че бизнеса настоява за пълна хармонизация. Пълната хармонизация за много от разпоредбите означава, че в някои случаи те ще бъдат подвеждащи, когато се стигне до практическото им прилагане, защото ще се сблъскате с гражданското право, с а, а, практиката на съда, която се развива от години. Така че това не е верният а, начин да се твърди а, пред търговците, че по този начин се примахват а, пречките, защото това ги подвежда. Освен това, потребителите няма да имат нужната степен на защита, въпреки че има някои подобрения в това отношение, но има и влушаване на нивото на защита в други. Търговците не са равнопоставени, а те имат право на това. И това е ситуация, която е неприемлива, по наше мнение, и за търговците, и за потребителите. Много повече работа следва да бъде вложена, за да се разбере защо съществува проблем с трансграничните договори. Когато и да а, попитате, едва ли ще се позове на правната фрагментация. По-скоро ще кажа, че има проблеми с а, езика, на който са написани, а, проблеми с а, доставката на стоките, услугите и прочие. Проблемът не е в фрагментацията трябва да се положат още усилия, за да се направи истинска оценка на въздействието на пър... пълната хармонизация. Да се допълни тази а, таблица, за да се отрази ефекта от хармонизацията върху гражданското право, изобщо върху европейското законодателство. Аз не твърдя, че директивата за електронната търговия ще реши всички проблеми в този а, бранш, но ние считаме, че трябва да се положат усилия да бъдат а, защитени потребителите в по-голяма степен в дигиталната среда. Например, такава разпоредба може да бъде, че търговеца трябва да информира потребителя за оперативната несъвместимост на дадено цифрово устройство. Трябва да има също по-подробни разпоредби за споразуменията за лицензиране. Относно типа хармонизация и нейното ниво, за каква кампания бихме водили, Ние предпочитаме подхода, предлаган от Европейския парламент, който е смесен подход. Там, където има технически въпроси, например, периода за отказ, различните модалности, дефинициите и прочие, тогава ние сме съгласни да се включи пълна хармонизация. Но там, където има национални специфики, или където има бързо развитие на пазара и където се изисква бърза реакция от националните органи, тогава трябва да има по-низко ниво на хармонизация. И мисля, че този подход ще позволи на търговците не толкова да преодолеят бариерите, но да тези бариери да бъдат ограничени по един прозрачен начин, а и потребителите а, ще имат а, много по-приемливо ниво на защита. Така че по това предложение предстои още много работа за да се отговори на очакванията и на търговците, и на потребителите. Понякога се питам дали не е добре да се започне от самото начало, отколкото да се опитваме да запушим дубки. Благодаря ви. Исках да спомена, че след нашето слушане искам да ви благодаря на, за, да благодаря за това, че дадахте заслуженото на Арли Макарти преди дейността в предишния мандат. Знам, че бизнес, заедно с Бизнес Юръп сме работили по много аспекти. И така. Последният оратор по време на това, на това заседание, господин Боб Шмиц. Моята организация с Люксембургския съюз на потребителите е, е, организация в малка страна. Ние сме малка страна, но сме шампиони в е, е, трансграничните продажби. Ако има една страна, в която потребителите и производителите знаят какво означава трансгранична търговия. Това е Франция, Белгия и Люксембург. Възник, съществува и проблема с фрагментацията на законодателството. То особено, този проблем е особено актуален за нас. Ние, проблемът, ние нямаме езикови проблеми, също така има и една гъвкавост в нагласите. Това е от към културните прилики. Аз мога да бъда кратък, защото ви изпратих два документа. Единия на английски. Всъщност това е основният документ и аз ще се спра само на няколко кратки момента. Вашата комисия може да разшири, да задълбочи. Там в този документ съм изложил нашето становище. Също така съм изпратил и изказване, в което ще се спра на основните проблеми в работния документ. Що се отнася до документа на английски язик. Никой не, е каз... не го каза, но предложението на комисията е от една година. И е, Европейския парламент е, така неприбързано започна работа. Ние имаме е, единодушие при приемането на становището. Е, за националните законодатели и предвидена възможност за маневриране. И за нас е много важно, че, че двете инстанции, общностната и националната инстанция, да не говорим за Камерата на лордовете, Бундестага, е, гръцкия парламент, успяха да стигнат до едни и същи заключения. Тоест, ако искаме да, по, да постигнем резултат, трябва да приемем смесен подход. Другите инстанции стигнаха до заключението, че в някои. Ако, ако искате дефиниция задълженията за предоставяне на информация, са задължителни. И независимо от това, което каза приятел от Форверк, смятам, че сроковете за отказ могат да се продължат. Достатъчно ли е това за пълна хармонизация? Мисля, че и други инстанции постигнаха до същото заключение. Какво ни... Какво означава това за обхвата на работа? на нашата работа. Искам да отдам дължимото на чешкото председателство. Това е средства за защита при дефектни стоки и клаузата за злоупотреба. Трябва да видим към какво да се насочим и какво можем да постигнем. Връщам се на документа от комисията. Там се признава нещо, което знаем, че би било много трудно да се да постигнем достатъчна правна сигурност. при когато няма ясно взаимоотношение между задължителната пълна хармонизация и националното законодателство в светлината на правилата за е, изпълнение. Знаем, че има области, в които минималните изисквания са достатъчни. Какво означава това? Означава ли... Мисля, че може би означава, че трябва да прекратим всички дейности. Аз мисля, че като професора има начини да спасим нещата. Само, че трябва да се опитаме първо да усъвършенстваме минималната хармонизация. Струва ли си да се опитаме да усъвършенстваме? Макар и да става дума само за минималното ниво, според мен да. Това е ситуация, в която всички биха спечелили. Защо да вземем за пример гаранциите, средства за защита. Госпожа Тестори потвърди това, което каза госпожа Кунева при, по време на предишното слушане. Ако успеем да повишим а, защитата при правото на отказ, можем ако в един момент държавите членки кажат, че сме достигнали максималното ниво, това би било постижение за всички, защото в случай на съдебен спор, след като нивото за защита се е повишило, ще има по-малко наброй различни национални разпоредби. Опитът ни сочи ясно, не трябва да се преувеличава въпроса на раздробяването на фрагментацията. Приложението на различните национални права, които съществуват на книга, понякога са много различни, тогава, когато се вглеждаме в тях до последния детайл. Когато и това е тези, това става проблем, когато е, двете страни не успяват да постигнат е, споразумение. Ето в този момент се усеща фрагментацията. Но мога да ви кажа, че не бива да преувеличаваме. В Люксембург всеки ден предприятия, доставчици на услуги идват в Люксембург, т.е. те трябва да спазват правото на Люксембург, но те прилагат добросъвестно общите правила по германското, френско право. Те могат да се различават от това, което е в Люксембург, но в действителност това не създава проблеми. И ако има опасност от фрагментация, всъщност професионалисти са тези, които ги понасят, защото вие не... Белгийското предприятие, което работи в Люксембург, не е спазало, спазвало правилата. Ако, Люксембург, ако е, белгийска фирма се окаже, че не е отговорила на люксембургските изисквания, тогава се намесва съда в... Мисля, че ние трябва да окажем подкрепа на дейността, предприета от съвета. Както каза господин Шваб, на вас ви трябва време, но не бива да изхвърляме бебето, но да му помогнем да заякне. Благодаря. Благодаря много. Вашия практически опит в трансграничната търговия е много ценен и ние ще продължим да ви каним и в бъдеще. Благодаря, че ни предоставихте информация както на английски, така и на френски в писмен вид. Тук има доста метафори. Говорихме за острови, сега говорим за бебето, което не трябва да се изхвърля с водата. Сега искам да поканя колегите да зададат въпроси към нашите експерти, след което ще поканя и представителя на председателството, господин Андерс Долинг да кажа няколко думи, ако желая. Мисля, че трябва да предоставим възможността и на комисията да засегне някои от нещата, които бяха разисквани. Но искам да ви помоля да зададете конкретни въпроси към експертите. Нашият докладчик, доколкото виждам, гори от желание да постави въпрос, както и госпожа Гепхарт. Кой още? господин Рошфор. Благодаря, господин председател. Всички изказвания ще помогнат много за по-нататъчните дискусии. Благодаря на всички. Смятам, че а, различните гледни точки бяха разяснени по отношение на предложението и смятам, че всички сме на едно мнение, както и господин Шмидт каза, че си заслужава да се работи върху това предложение в бъдеще. В същото време смятам, както гос, госп... а, че е правилно, че накрая а, предложението, ако обхваща всички елементи, няма да ни а, няма да допринесе нищо, защото ще се доведе до е, едно, една изкуствена среда. Като комисия ние решихме всички, по всички все още отворени въпроси да проведем едно изследване, да можем съвместно да обсъдим резултатите, ги а, изтълкуваме. Въпросът ми към вас, госпожо Маренс, е а, целта, която вие казахте, едно ниво на за защита на, про, на потребителите да е умерено, но това а, но ако това стане, то тогава а, вече ще се изгуби погледа върху а, защитата на потребителите. Uh, uh, Госпожа Гепхар, след това господин Рошфор. Има ли други желаящи? Благодаря, господин председател. Има много-много въпроси, но трябва да ги сортирам. Някои няма да ги задам, тъй като ще ми отнеме много време. Смятам, че можем да направим един извод от всички изказвания до сега от страна на експертите, че ние трябва да работим върху този текст, дори и оценките да са различни. Второ, което мисля, че почти всички са на мнение, че а, трябва да се насочим в посока на един смесен подход. И ако има някъде проблеми, да се прилага по-скоро правилото за минимално хармонизиране. Имам един конкретен въпрос към господин Шалонсон. Разбира се, вие ни дадохте едни прекрасни примери. Но когато видя тези примери, това са едни много добре подбрани избори и при което позитивното е добре подчертано. Например, на страница 8, където става въпроса за практиките. Три точки. Сключване на договори. Второ. Забележки преди сключването на договорите. Е, ако тези заключения ги премахнем, как ще изгледат цветовете на вашата презентация? Тези, които са за и тези, които са против, да работят само с практически примери. и, и смятам, че трябва да сме много внимателни. Второ, това беше един коментар. Сега пристъпвам към въпроса. Когато видях, че вие сте експерт и представлявате едно предприятие, аз седнах в интернет и зададох в Google Forwerk много интересни продукти, нищо фалшиво. Но когато зададох www.forwerk.kg, след това fr и след това forwerk.be. И след това видях съвсем различни страници, които предлагат съвсем различни продукти в различните представителства. И искам да кажа, че на нито една от тези страници видях ценова листа, или поне те бяха много добре скрити, аз не можах да ги намеря. В тази връзка имам въпрос. Че вие имате а, три различни страници и а, отчасти предлагате различни продукти. А, това не, много, не звучи много по разпоредбите на законите за защита на потребителите. Искам да ви помоля да ми разясните дали ако предприемем пълно хармонизиране по тези точки, които вие смятате за правилни и и ако въпреки всичко имаме еднакви страници, дали все пак няма да бъдат предлагани различни продукти, защото нуждите на потребителите са различни в различните държави членки? Well, thank you. Thank you Благодаря много за въпроса и за много детайлната подготвителна работа. Господин Рошфор. Господин Рошфор. Искам да попитам представителя на Бизнес Европа, дали това, което казва, е представително за това, което мислят малките предприятия, или не ли това е израз на мнението на по-големите предприятия само. За малките предприятия те са по-скоро на местни пазари, национални пазари, затова те не са ли под заплахата да бъдат дестабилизирани, ако бъдат а, заменени националните разпоредби с а, тези, които се предлагат а, в контекста на хармонизацията. Що се отнася до защитата на потребителите, не беше казано нещо важно. Независимо какви са страните, доста често може да се установи, че потребителите не познават правата си. И обикновено на този въпрос се обръща внимание, когато нещо не върви добре или има някакъв проблем. В случай, че има хармонизация, може да се извършва комуникация в всички страни от Европейския съюз, като се информират потребителите за техните права. За мен това е нещо важно. Мисля, че няма противоречие между развитието на вътрешния пазар и защитата на потребителите. Ние настояваме най-добрият потребител в Европа и света е този, който действа отговорно и който познава правата си. Това, което каза госпожа Гепхарт, за това, че виждаме два силни елемента. Но аз се питам дали при една такава сложна тема като тази ще има оценка на въздействието, което да оцени психологическите елементи, свързани с потреблението. Струва ми се, че е възможно, както казаха някои колегите, за смесен подход. Мисля, че може да се намери добър компромис по този въпрос. Не зная дали комисията е съгласна с едно такова а, виждане и ще се радвам да чуя какво мислите по този въпрос. Благодаря, госпожа Рурер. А, исках думата преди господин Шаф е, Шапи госпожа Герпът и тя ми взе думата от устата и сега трябва съвсем накратко да се изкаже. Имаме нужда от един смесен подход. Аз съм на мнение, че има определени технически въпроси, които трябва да бъдат хармониз... Хармониз... хармонизирани, за да се достигне до едно, една съгласуваност. Смятам, че големите дружества, които могат а, да си позволят да проучат какви са условията в различните 27 държави членки, тези дружества правят и анализи за поведението на потребителите в отделните държави членки. И е, е, те използват а, възоснова на това различни начини за рекламиране на техните продукти и за това не могат да се сравнят отделните държави членки, защото потребителите във всяка една държава членка имат различни потребности, различни а, културни особености, които играят по-голяма роля от отделните права на потребителите. Затова смятам, че въпреки всичко с е, един смесен подход ще е, постигнем напредък. Аз съм съгласна с представителя на Форверк. Вие изказахте мнението, че с облегчаване на а, областта на а, технологията ще допринесе за по-бързо разрешение на проблема. И други колеги, които искат да зададат въпроси. Мисля, че можем да тръгнем пак отляво към дясно. Мисля, че може правилно да разпределим поравно въпросите, за да може да се отговори на всички поставени проблеми. Благодаря. Относно малките и средни предприятия, мисля, че те са големите печеливши от това предложение – защото за тях е трудно да се адаптират към различните правни практики. По-добре да има хармонизирани правила, защото иначе малките и средни предприятия няма да могат да продават своята продукция извън границите на собствената им страна. Искам да поясня, нашите федерации представляват малки и средни предприятия, не големи фирми. И бърз коментар за пълната хармонизация за казаното от господин Шмидт. За бизнес организациите е ясно, че основната цел и основното предимство на това предложение е да се създаде изцяло хармонизирана рамка. Ние искаме подобрена минимална хармонизирана рамка, защото това води до 27 различни форми. Ние не искаме това да се случва. Мащаба може да е различен, но пълната хармонизация в полза на фирмите, както и а, потребителите, а, ще имат полза в цяла Европа. Искам да отговоря първо на въпроси на госпожа Гебхар. Благодаря ви за интереса към предприятието Форверк. Не знам на какъв сит сте посетили, може би пиратски. Форверк продава стоките си във всички страни. Ние имаме филиали в 11 държави членки. Това се обяснява от факта, че сме на европейския пазар от 126 години, като имаме предвид разликата между националните правила. предприятието се е стремило да създава филиали в различни страни, вместо да продава трансгранично. Сега продаваме в 23 държави членки. Вие сте, може би сте посетили сайтовете на три различни филиали. Сайтове са различни, но продукти са едни и същи. Що се отнася а, на осма страница на моята презентация, можем да играем с датите и други неща, но реалността е, че важното не е срока за отказ взета сам за себе си. Не е номиналния срок, а важно е, важни са нещата в тяхната цяло. Срок, от който запо... момента, от който започва да тече срока, продължителността на срока и така нататък. Аз ви дадах само един пример, който показва, че е, нивото на защита се повишава. Винаги можем да намерим един пример в е, една страна, един ден по-малко, един ден повече. Що се отнася до въпроса на госпожа Рюле, ако правилно разбрах, вие поставяте под съмнение частта отнасяща се за гаранциите в моята презентация мисля, че в тази презентация няма нищо, което да не е правилно. И приканвам, приканвам ви да прочете всички проучвания по темата. На Business Europe, е, документите, Legal Compendium, е, сборника за закони и така нататък. Мога да взема и други примери и нещата ще бъдат едни и същи. За разлика от това, което твърдят мнозина тук, за основните критерии, правото на отказ, продължителността на срока, промяната в тежестта на доказването. В някои държави членки има намаляване на защитата, но като цяло се запазва съществуващото положение. С ваше позволение искам да допълня Вярно е, ако гледаме само прилагането на директивите, но ако ги поставим в по-широкия контекст, виждаме, че тази таблица вече не е коректна. Не става дума за прилагането на конкретната директива само. На въпроса на господин Шваб за подхода, който се прилага от потребителските организации относно минималната хармонизация. Този принцип на минимална хармонизация беше а, считано като победа за потребителските движения а, в а, договора от Мастрих а, е заложен принципа. През последните години ние се опитваме да излезем от този догматичен подход и да бъдем по-прагматични заедно с нашите организации, които членуват в Белук. Ние свършихме много работа, сме готови да подкрепим един смесен подход, пълна хармонизация по техническите въпроси, но ние не можем да приемем нещо друго, освен минимална хармонизация, когато става дума за правните гаранции и за борба срещу некоректните клаузи в договорите. Това създава погрешна представа за търговците, когато извършват трансгранична търговия. На въпроса на господин Рошфор. Когато работи човек в областта на защита на потребителите, Гаранцията е само един етап. Потребителя трябва да разполага с информация. И хармонизация ще улесни кампаниите за информиране. Тези кампании са национални, е също и европейски. Има и една, един трети аспект. Не само трябва да, се, да разполагаме с права, да знаем, че ги имаме, но също така и да знаем как се прилагат тези права. И тук говорим за система за управление на оплакванията, регламентиране на споровете, но не мисля, че това е темата на слушането, макар въпросът да е много важен. Към мен не беше зададен въпрос, но искам да кажа няколко думи. Мони каза, че това е напредък, но първо трябва да кажем, че комисията е предприела нови насоки по електронната търговия. Ако повишим хармонизацията, в противен случай трябва да обърнем внимание на националните различия. Дори ако успеем да хармонизираме по-голяма степен материалните норми, остава още един проблем и това е не спазването на тези разпоредби, например предоставянето на предварителна информация, ако това не бъде спазено, има ли, потребители има ли право на анулиране на договор или не? В момента тези въпроси са в компетенциите на държавите членки. Той става дума за правните разпоредби в различни а, области. Също така и давностното право е различно. Това са все области, които ни обягват. И ето защо приканвам комисията да престане да издига лозунга пълна хармонизация. тъй като съществува разлика между правните системи. Последното, ако имате предвид годината за приемане на директивата за кредитите, тя е публикувана като директива на максимална хармонизация. Унези оба... Ако обаче погледнем директивата в най-спорните части, има, в... има едни дейности, които са оставени в компетенциите на държавите членки ние приемаме минимална хармонизация по най-щекотливите въпроси. така, етикета е пълна хармонизация, но съдържанието е по-различно. Е, няма никакъв смисъл да се опитваме да разбиваме стената с главата. Аз мисля, че е, директивата за потребителските кредити е била целенасочена. Комисията представи директива за хармонизацията на първо четене, която почти отхвърлихме. И нещата може би ще да се развият по различен начин, ако бяхме поступили по друг начин. Искам да благодаря на четиримата ви за много интересните изказвания и за това, че представихте въпросите по много ясен начин. Сега ще дам въпроса на господин Дюлинг след това на госпожа Састори, за да чуем и съвета, и комисията, и след това ще видим дали някой от колегите иска да каже нещо и накрая ще дам думата на докладчика и той много храбро ще се опита да обобщи. Това ще бъде направо произведение на изкуството, тъй като дискусията беше толкова разностранна, но той вече работи по въпроса. Господин Дьолинг, ще ни представите ли гледната точка на председателството? Вие не сте председател на работната група, но все пак гледна точка на председателството. Благодаря, господин председателю, че ни поканихте на тази среща днес. Този проект е много важен за шведското председателство и ние правим всичко възможно да постигнем напредък по него. Радваме се, че сме тук, че имахме възможност да я слушаме тази полезна, интересна дискусия. Комисията представи своето предложение през октомври миналата година. Дискусиите в съвета започнаха по време на френското председателство. Към края на председателството Франция организира конференция, на която беше включено обсъждане на проекто директивата за правата на потребителите. Чешкото председателство също организира редовни срещи, което ни даде възможност да поставим въпроси на комисията, да се справим с редица от възникналите проблеми. Държавите членки също имаха възможност да обсъдят нещата помежду си. Междувременно ние успяхме да решим кои са сферите, по които се нуждаем от допълнително сближаване. Шведското председателство пое а, това а, досие и ние продължихме редовните заседания. Стигнахме до четвърта глава за дефектните стоки. Проведохме дискусия за некоректните клаузи в договорите. Също бяха изготвени доста национални списъци на некоректни а, търговски а, практики, които трябва да бъдат разгледани. В момента ние разглеждаме областите, свързани с прилагането, както и различни други аспекти на директивата. Впечатлението на председателството че в съвета се водят конструктивни полезни дискусии. Важно е да подчертаем, че все още сме далече от постигането на съгласие или на консенсус в определени области, но считам, че вървим във вярната посока и държавите членки правят каквото е възможно, за да предложат решения по различните въпроси. Въпросите, които бяха най-спорни и които бяха най-много обсъждани от държавите членки, са свързани с обхвата на директивата. Днес говорихме за острова и морето. Необходимо е да изясним какво ще бъде приложното поле. На следващо място връзката между правото за даване на съгласие и за връзката с другите законодателни актове и да видим по какъв начин настоящото предложение ще повлияе на законодателството в сила. Ние работим по тези въпроси през есента. В началото на декември ще има заседание на съвета по конкуренцията. Министрите, отговарящи за защита на потребителите, също ще обсъдят тези въпроси помежду си, за да видим какво може да бъде направено и какво може да се постигне. Нашата надежда е да постигнем значителен напредък тази проектодиректива е важна по наше мнение. Що се отнася до а, това, което каза нашия министр по защита на потребителите, а, тя посочи, че шведското председателство е открито за вашите а, коментари и въпроси. Председателят, имам един въпрос във връзка с дискусията, която проведохме. Дали съветът все още върви по пистата за максимална хармонизация или пък е готов да приеме един смесен подход, нещо, което е по посредата, така както го описа и госпожа Гоенс. Нашите дискусии се основават на същината на предложението и за основа използваме предложението на комисията. Ние не водим конкретни дискусии по хармонизацията. Целта е да намерим решение на различните етапи. И целта на предложението е пълна хармонизация на държавите членки все още не са се занимали с член четвърти. Мисля, че това беше много ясен отговор. Искам да благодаря на госпожа Систори за това, че остана тук цял след обяд и сега ще й дам думата да отговори на някои от въпросите. И моля да ни представите някои от коментарите си. Благодаря много, господин председател. За мен е чест че имам възможност да отговоря. Ние сме служба, която носи отговорност за потребители. Ние искаме да подобрим техните права, да осигурим повече възможности за избор. Нашето предложение беше формулирано преди една година. Ние сме готови да преразгледаме нивото на защита. Вече спомена гаранциите, средствата за защита. А, това е към което се стремим в съвета. Искам да ви напомня че когато говорих за остров, имах предвид, че хармонизацията ще бъде в остров, а не цялото море. Има области, в които не хармонизираме. условия за валидност, например, не е област, в която ще искаме да предприемем хармонизация. Искам да отговоря на Моник. Е, това е област, в която често имаме разногласия. Кои са истинските пречки пред повечето трансгранични дейности? Всъщност те са полезни за економическия растеж. Няма спор по този въпрос. Не само това. Това е облагодетелства и потребителите, тъй като им осигурява повече избор. В продължение 9 месеца провеждахме оценка на въздействието и се опитахме да а, изчислим количествения израз. Ако директивата ни бъде приета, цената на продажбите в цяла Европа ще бъде 30 пъти по-низки. Разбира се, фрагментацията съществува и по тази причина доставките са по-сложни. Езиковия проблем е друг. Имаме 22 езика, не искаме да се променя нищо. Последният въпрос. Когато казваме, че нашата таблица не е пълна, не е ясна, вярно е. Само, че тя е в процес на създаване. Моята комисия пожела да сподели с вас на, по напълно прозрачен начин нещо, което не е официален документ. Не можем да. Комисията не може да състави официален документ за толкова кратък срок. Така че това, което ние направихме, беше опит за принос към открития и прозрачен дебат. Дами и господа, сега е 6 без 15, имаме достатъчно време. Иска ли някой думата? Yes, Искам да използвам възможността, след като имаме време на разположение. Искам да кажа на госпожа Тестори. Вие казахте току-що, че искате пълното хармонизиране на острова, не на целия океан. Госпожа Кунева се изрази по съвсем друг начин, когато вие питахте. И а, вие няма да приемете нищо друго, освен пълна хармонизация, без никакви условия. Сега това е въпрос на ам, изясняване и на дефиниция. сега за какво въобще говорим? Става въпрос от една страна. В, в е, двете а, е, комисии трябва да са наясно за какво всъщност става въпрос. На второ място. Още веднъж е, и това към а, представителите на Европейската комисия. Връщам се на един въпрос, а, който бе зададен по време, при, по време на последното слушане от страна на господин Шваб. А, беше тогава един правен експерт, на който не си спомням името, но това не е важно за този въпрос. Той даде един, въпро... даде един пример за търговия между Хел и Страсбург, между Франция и Германия. Френски граждани идват в Германия, правят един предварителен договор за един уред, който искат да закупят и след това решават да се откажат от този предварителен договор. И те се чудят, че това не е възможно в Германия. Вие, господин Шваб, казахте, че правото в Германия и Франция е различно. Изходихте от тази гледна точка. Има права за отстъпване от пред, за, откус от предварителен договор, които няма в Германия. Правният експерт ни изясни, че не е така, ами правото, а, законодателството и в двете държави е еднакво, но ам, въздействията ам, вследствие на това законодателство са различни. Тоест, френските граждани в Франция, може би при определени закупване на олени, е, определени уреди, могат да се откажат по-лесно, отколкото в Германия. Но възоснова на еднаквото законодателство, то се прилага пък по различен начин. Това беше само един пример. И питам сега комисията, смятат ли, че такива културни различия, които съществуват, на, наистина ще бъдат а, премахнати чрез пълното хармонизиране? Не смятам, че е така. И смятам, че господин Шмидт смята, че аз имам погрешна информация, но а, може да ме поправите след това и да ви попитам какво всъщност е правилното. Това е нещо, което трябва да а, го имаме предвид, а, когато водим дискусия, тази дискусия. Много експертите говориха много за пазара, за законодателството, но много малко за самите потребители. Това е втория път, когато аз се опитвам да насоча вниманието върху потребителите, но все още не съм успява. Надявам се, че този път ще успеем. Uh, Благодаря. Госпожа Шалде Мозе, госпожа Штайлер. Има ли други желаящи, които искат да поставят въпроси? Госпожа Шалдемозе. Благодаря, господин председател. Както Евелин вече каза, ако имам, след като имаме време, да го използваме рационално и да се спра на няколко точки. Аз много точно слушах днес това, което беше казано и искам да кажа, че съм малко объркана. Въобще нямам чувството, че отделните говорители е, говориха за едно и също предложение. Пред, представителите на потребителски организации, на ам, различни организации, както и на нещата се случват по различен начин, защото имаме различни гледни точки. Мога да разбера, че промишлеността и економиката а, са на мнение, че това е едно прекрасно предложение, няма никакво съмнение. Това ще е от полза за економиката, ако има пълно хармонизиране. Но от друга страна, въобще не се съмнявам, ако го погледнем от гледна точка на гражданите и на потребителите, че ще а, има затруднения и проблеми с разпознаването на директните ползи за потребителите. Не можем да твърдим, че това ще е полезно за всички потребители в Европа, когато това не е така. Ние го правим това, нека си признам, защото искаме да подобрим економическите условия. Нека бъдем искрени и това е нещо, на което аз а, държа. А, по време на предизборната кампания това беше една от темите и потребителите наистина са загрижени. Не знам защо а, трябва да се стига въобще на всяка цена до това пълно хармонизиране, когато аз не, е, те не могат да разберат като потребители каква е ползата за тях. Да, за економиката има а, ползи, но за потребителите е трудно да се открият някакви ползи. Нямам съмнение, че трябва да използваме времето да проверим всички а, последствия, които може да доведе след себе си а, тази директива. А, тази таблица трябва да бъде а, допълнена и усъвършенствана. Добре е да чуем е, и какво е мнението на държавите членки относно техния статус в а, тази таблица. Нека използваме а, времето рационално, а, да се свържем с всички национални парламенти, да видим каква е тяхната оценка, как те се оценяват в тази система. И след това ще имаме една обща база а, за оценяване. след като имаме именно оценките на отделните национални парламенти. Това за мен ще е един много полезен и ефективен инструмент. Благодаря ви за всички полезни и всеобхватни реферати. Благодаря ви. Uh, вече проведохме една среща с националните парламенти по тези въпроси. Някои от националните парламенти вече представяха и доклади, които представляват интерес за нас. Госпожа Штайлер. Благодаря, господин председател. Това, което каза Евелин Кристал, ме накара да си помисля, че и в моята страна има притеснения – Това, което се предлага, не засилва правата на потребителите. Има една карта. Аз представлявам Шотландия и на една от диаграмите е сложено шотландското знаме върху Обединеното кралство. Е, Доколкото разбирам, правата на потребителите в Шотландия ще бъдат ограничени. Това е на 13-та страница в документа на комисията. Въпросът е по този конкретен въпрос по какъв начин това засилва правата на потребителите. Мисля, че по-скоро ги ограничава. Съжалявам, че закъснях. Това, което чувам е много интересно. Thank you, Catherine. Um, perhaps could I be slightly mischievous and just ask you an interesting fact Има ли проблем свързан с трансграничната търговия между Англия и Шотландия? Защото Шотландия и Англия е, имат различни периоди за отговорност. И това е въпрос, който трябва да се отнесе към шотландското правителство. Може би трябва да има минимална хармонизация. Няколко въпроса бяха зададени. Ще дам на госпожа Стори но имаше няколко въпроса към господин а, Шалансон. Вие въпрос ли имате? Госпожа Билт иска да зададе въпрос. Аз водех кампания в Швеция. Искам да ви напомня, че не живеем в, на остров. Живеем в глобален свят, в който Хармонизираните правила засилват конкуренцията, водят до намаляване на цените и повече избор. Това е един от отговорите. Сега ще дам думата на експертите. И така, кратки заключителни думи от е, четиримата свидетели, така да се каже. Господин Алмарас. Мисля, че е важно да напомним, че трябва да гледаме на това предложение като пакет. Винаги ще има случаи, когато ще има отслабване или засилване на националното законодателство. Трябва да кажете на потребителите обаче какъв е окончателният, общия резултат от европейското решение, което се опитаме да намерим тук. Разбира се, като държим сметка за това потребителите да получат една справедлива сделка. Едва ли може да се очаква, че всички ще бъдат доволни. Благодаря. Господин Шалансон. Един кратък коментар, свързан с казаното от шотландския депутат. Мисля, че една от заслугите на моята презентация, е, че тя говори за два подхода на комисията. Огромна разлика. Само като видим цветовете на картата по трета глава и, тре, и четвърта глава. В трета глава зеленият е, цвят доминира, а в четвърта глава цветът е или жълт, или, или червен. Възможно ли е за един шотландски депутат да убеди е, съгражданите си в предимствата на пълната хармонизация? Показах това, защото е истината. Позицията на Форверк не знам дали тя се споделя от е, останалата, от другите фирми. Е. По отношение на запълната хармонизация, цената трябва да се плати от предприятията. И тази висока цена е високо ниво на защита на потребителите. Мисля, че предложението за директива на комисията а, е, приема този подход за трети подход, за, за трети, а, е, трета глава, трябва да направи също и за четвърта. Благодаря. Аз вече два пъти казах какво мислим за пълната хармонизация. Ние сме за подхода смесена хармонизация. Мисля, че ние трябва да анализираме това предложение като пакет и да не се избира от тук и от там. Ако искаме адекватно ниво на защита, много неща могат да се направят по, по конструктивен начин да напомня на парламента, че наименованието на директивата е права на потребителите, не на търговците. Искам също така да кажа, че моята организация е готова да ви предостави всякаква допълнителна информация. Dans, laquelle, dans la mesure où nous sommes, entre guillemets, les champions du... Ние сме шампиони по вътрешна, е по трансгранична търговия. Люксембургците понякога, понякога им отказват да им продават а, а, стоки от електронни сайтове Франция и Германия. Понякога те се позовават на фрагментацията в договорните условия. Може би има обаче и други причини. Няма да започвам дискусия с господин Шалансон. Има сегментация на пазара, което съответства на принципите на конкуренцията. Много от вас зададаха въпроса за малките и средни предприятия. Ние смятаме, че много от сайтовете на малките и средни предприятия, особено във Франция и Германия, не осъзнават силата на средствата за комуникация. Германците мислят само за германския пазар, а французите за френския. Той става дума за менталитета на търговците. Мисля, че това излиза извън проблемите на хармонизацията, но има много пречки пред вътрешния пазар. Благодаря ви. Може би първо по въпроса на Геба за разликата между Франция и Германия. Съвсем грубо казано това е така. През първите две години разликата за потребителя, който поради някакъв дефект а, в продукта, е много малка тази разлика. Но може да има разлика в това, че френските търговци по-често са склонни да а, сменят продукта. Това е един фактор, свързан с конкурентоспособността. Но когато свър... изтекат тези две години и а, се открие този скрит дефект, тогава има една огромна разлика. с много малки изключения потребителя вече няма никакви права. Във Франция има отлични права. Аз бих си помислил като а, френски потребител дали ще премина моста от другата страна а, да си купя нещо. Това е нещо, което трябва да имаме предвид, когато искаме а, да развием вътрешния пазар. Има културни различия и има а, много голямо основание потребителите да проявяват недоверие. Но почти всички граждани в а, Европа а, могат да получат да се възползват своите права. трябва наистина да се разгледа всяка една разпоредба, всяко едно правило по-отделно. За да можем, както казаха представителите на комисията, да се направи много, а, без да се ограничават прави, а, правата на потребителите. Но а, това предложение не а, разрешава тези проблеми от техническа гледна точка. Това са области, които са затворени сами в себе си и не пречат на никой. Благодаря ви за вниманието. Uh, Госпожа Тестори, благодаря, господин председател. Искам да кажа, че анализа на въздействието на директивата върху националното законодателство се съдържа в таблицата. Ние трябва да направим оценка на економическите, социални и екологични ефекти от прилагането на директивата. Нека да не бъдем догматични, дали да има пълна или минимална хармонизация. Това, което искаме да направим, е да подобрим защитата на потребителите. За всички потребители в 27-те държави членки. Ако има някои случаи, в които държавите членки предлагат към момента по-висока защита Добре, но ние гледаме а, какво е положението на всички европейски потребители. На госпожа Гепхарт няма въпроси свързани с културата само. Има доста проблеми, които не са регулирани в а, нашето предложение. Те са уредени в а, общото договорно право. Председателят, благодаря ви за участието. Искам сега да дам думата на нашия докладчик, за да направи обобщение на дискусията и да подчертая какви ще бъдат следващите стъпки. Искам да кажа, аз съм много горд да принадлежа към Комисията по вътрешен пазар тъй като комисии а, като такива за защита правата на жените по заедостта вече гласуват, а ние все пак отделихме а, достатъчно време за дискусия на тази тема. А, относно това, че предложението не е необходимо, тъй като вече тъй като потребителите купуват на местните пазари поради различията в езиците, в традициите и така нататък. Но има потребители, които искат да пазаруват от различни пазари. след като един а, немс, немски политик имаше инцидент а, по време на каране ски, те тогава се обърна внимание на производството на, а, на тези предпазни каски. Също и в а, а, с а, голямата мебелна къща Швеция която не е доставя от Ахен на а, мебели в Брюксел, тъй като те са добро, въпреки че са с добро качество, тъй като а, те поставя като аргумент а, правната, законодателната фрагментация. По принцип, аз съм позитивно настроен по отношение на това предложение аз съм за предоставяне на по-голяма възможност за трансгранично пазаруване и за да могат потребителите да намерят по-изгодни предложения за себе си. Аз съм съгласен, че ние ще хармонизираме правната рамка, но не значи, че ще можем изцяло да съгласуваме правото свързано с сключването на договори. Всички национални парламенти, които са занимали до сега с предложението, стигат до извода, че е необходимо минимална хармонизация – и парламент реши, че това е достатъчно, аз се съмнявам. Добре добре е да се намери един такъв път за хармонизиране и развитие на вътрешния пазар, без да се пречи на тези, които са против въвеждане на тези промени. Ще има една техническа дискусия и преди това казах, че е, глави една от три ще се изходи от едно хармонизиране. Въпросът е по какъв начин и как необходимо са подобрения. А, надявам се, че може да очакваме документи от страна на комисията, които да ни помогнат ще трябва да се води една принципна дискусия, както господин професор Шрутен Урке вече спомена. въпросът е не дали имам право една, две и три години, а примерно, че на че дефектът, ако не го забележа още на а, първия ден, то тогава и след 10 години няма смисъл, ако мога а, да изиска моите права. В крайна сметка, какво ще е по-ефективното решение за потребителя? Глава четвърта, там има много. Виждам и аз някои затруднения. По глава пета, що се отнася до забраната на търговските практики, свързани с договорното право, аз съм оптимистично настроен, че можем да успе, е, успеем тези 3 или 5 предложения за абсолютни, абсолютно забранени търговски практики да бъдат поети от, чрез процедурата по комитология от националните парламенти. Но нека националните парламенти да дискутира този въпрос подробно още веднъж. Нека отделните експерти, национални експерти се съберат и обсъждат този проблем, за да помогнат на съвета. Съвместно ще можем да се справим с това предизвикателство и да излезем извън граница на нашите държави, отделни държави членки. Ние не можем да създадем един перфектен вътрешен пазар, защото няма такова нещо като перфектен пазар, но Нека да положим съвместни усилия. Благодаря ви за вашите изказване и вашите предложения. Uh, well, think, uh... Дами и господа, мисля, че вашите аплодисменти бяха доста показателни, трябва да се запише в протокола. Искам да благодаря на всички ви, че бяхте с нас и че ни помогнахте в тази дискусия, която беше много богата на идеи. Имахме възможност да поставяме и въпроси. Очакваме още много отговори и се надяваме, че докладчика и докладчиците в сянка ще потърсят тези отговори през е, едните седмици и месеци при провеждането на пълни консултации. Мисля, че вие ни помогнахте да се ориентираме. Искам да благодаря на колегите, които слушаха и участваха в този дебат и се надявам, че този ангажимент ще продължи в бъдеще. С това приключваме дневния ред за днес. Искам да напомня на членовете на комисията, че следващата ни среща е във вторник, следващата седмица от 9 до 12.30. Госпожа Кохола ще ръководи срещата защото аз ще бъда в Манчестър за участие в Националната конференция на консерваторите, което също е важно за един политик. Сутринта ние ще разгледаме редица от темите, които разискахме и днес. Работната програма ще обсъдим сигурността на газовите доставки, индекса в сферата на защита на потребителите, също информация свързана с храните, така че госпожа Шалдемозе ще може да представи своят доклад. Госпожа Вайс Кербер след обед ще говори за отмяната на директивите в сферата на метрологията и оценката на въздействието, за които говорихме тази сутрин. Ако докладчите са готови, ние ще обсъдим и дискусии по три доклада за, по собствена инициатива Солвит, пречки пред вътрешния пазар и европейското економическо пространство и най-новите развития в сферата на обществените поръчки. Може би, след като обсъдим тези въпроси с докладчиците, ще видим дали да се премини към пълна дискусия. Искам да благодаря на всички координатори за извършената работа по планирането. Искам да пожелая на всички всичко най-добро. Искам да благодаря и на преводачите за тяхната отлична работа, както винаги.